Председателят. Благодаря ви. Подновяваме заседанието. Резултатите от третата група изменения и гласуванията по тях ще бъдат съобщени сега. Това е гласуването по съвместната резолюция за координираните действия с борбата срещу пандемията COVID-19. Изменение 42 отхвърля се. Изменение 11 приема се. Изменение 21 отхвърля се. Изменение 69 отхвърля се. Изменение 70 отхвърля се. Изменение 47 приема се. Изменение 4 приема се. Изменение 71 отхвърля се. Изменение 12 отхвърля се. Изменение 5 приема се. Изменение 26 Приема се. Изменение 72 отхвърля се. Изменение 27 приема се. Изменение 6 приема се. Изменение 73 отхвърля се. Изменение 23 приема се. Изменение 74 приема се. Изменение 75. Отхвърля се. Изменение 79. Отхвърля се. Изменение 7. 14 и 28 идентични. Приема се. Изменение 20. Приема се. Параграф 36. Първа част. Приема се. Втора част. Приема се. Трета част. Приема се. Параграф 37. Първоначален текст. Първа част. Приема се. Втора част. Приема се. Изменение 50. Приема се. Изменение 16. Приема се. Изменение 51 отхвърля се. И накрая изменение 52 също се отхвърля. Резултатите от гласуванията по четвъртата група и изменения по резолюцията за координираните действия на ЕС ще бъдат обявени утре в 9 часа сутринта на 17 април, когато започва и следващото заседание. Дневният ред е оповестен и може да се намери на веб страницата на Европейския парламент. Закривам заседанието и ви е, пожелавам безопасно прибиране до дома. Благодаря на службите за организацията.